Goed, beste collega's. Welkom voor deze namiddagzitting. We hebben... Uh... Добре дошли, колеги. Добре дошли на заседанието ни днес след обед. Предстои да обсъдим три важни въпроса. Комисарят Шемета е тук. Ще ни представи информация за едно ново предложение – за регламента за ОЛАФ. След това ще проведем дебат с председателя на Европейската сметна палата, господин Дасилва Калдейра, свързано и с дискусията проведена вчера с господин Енгвирда. И след това ще говорим за освобождаването от отговорност на комисията. Докладчик Георго Хацимаркакис. Всичко това трябва да свършим за 3 часа, след това в 6 часа ще има заседание на координаторите. Надявам се, че всяка една от тези три теми ще е, може да получи е, нашето внимание за един час. Господин Кеслер, новия генерален директор на ОЛАФ, е тук. Искам да го приветствам. За първи път присъства той на заседание на нашата комисия като нов генерален директор – и за това искам да го поздравя и да му кажа, че се надявам, че ще работим добре заедно за напред, по един открит и продуктивен начин и възможно най-гладко, тъй като Олаф е много важна институция. И така, 40-та точка от дневния ред. Господин комисар, вие приехте нов текст миналата седмица. От секретарията разбирам, че този текст се получил тук при нас днес. И с изключение на Ингер Борг Гресле, която винаги е много добре осведомена ам, и винаги изготвя изменения, не знам дали някой друг е успял да го прочете. Така че очакваме вашето изложение, господин комисар. Благодаря. Като се има предвид, че изменения регламент е новина. Ще го представя съвсем накратко. И след това се надявам да го обсъдим. И така, дами и господа, уважаеми господа депутати, много се радвам, че имам възможност да представя пред вас предложението за изменение на регламент за Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ. Както представих пред вас миналото лято, комисията изме, измени своето предходно предложение, като взе предвид много от предложенията на парламента и съвета. Взема се предвид също и последните потребности на ОЛАФ, за да се предложат възможно най-актуални решения. Реформата на ОЛАФ има две основни цели. Първо, необходими са промени за по-добра оперативна ефективност на ОЛАВ. След това, необходими са и промени, за да се подобри отчетността на ОЛАВ. Нека първо да обясня какво предлага комисията, за да се подобри ефективността на разследванията. За всички нас е много важна ефективността на сътрудничеството между ОЛАФ и компетентните власти на държавите членки, включително и съдебната власт. Както парламентът подчертава, това сътрудничество е от решаващо значение не само по време на процеса на разследването, но и по отношение на последващите действия, свързани с резултатите от разследването за да се подобри сътрудничеството между ОЛАФ и компетентните власти в държавите членки, комисията предлага нов орган – АВКОС. Такъв орган трябва да има във всяка държава членка. Това е служба за координация на борбата с измамите. И тази служба поддържа връзка с всички компетентни власти в тази област, от всяка държава членка и по този начин ще може да се прехвърли всяко искане за помощ към, съответната, към съответния компетентен орган, съответната държава. Що се отнася до последващите действия по резултатите от проучванията на ОЛАФ, много важно е държавите членки – да предоставят информация за тези действия. И за да няма твърде голяма административна тежест, измененото предложение предлага тази информация да се предлага по искане на ОЛАФ във връзка с прехвърляне на информация от ОЛАФ. Съдебните власти в държавите членки ще информират ОЛАФ и за действията, които са предприяти във връзка с информация, изпратена им от ОЛАФ. Друг важен елемент е, от ефективността на ОЛАФ е да се подобрят отношенията в мене на информация с европейските институции, агенции и други органи. Всички тези институции и органи, чийто бюджет е, се разглежда от разследванията на ОЛАФ, трябва да могат да установяват връзка с Олаф възможно най-бързо. И така, тези институции ще могат да вземат превентивни мерки и да предотвратят по-нататъчни измами. Същевременно тези органи и институции следва да докладват пред Олаф и за това какви мерки са взети вследствие на установеното от Олаф при проучването. При всяко едно разследване Олаф трябва да има достъп до всяка една информация, свързана с, с е, разследването, която се държи от агенциите, институциите, които са засегнати. Трябва да може Олаф да сключва административни споразумения с Евроджест, Европол – държав... с правоприлагащите органи в държавите членки и със следствията в държавите членки. Олаф трябва да може да, да, да иска практическа помощ от компетентните органи и международните организации в извършването на своите задачи въз основа на административни споразумения. Друг важен въпрос в подобряването на ефективността на ОЛАФ е продължителността на разследванията. Както и по-рано, управителният съвет има за задача да наблюдава продължителността на разследванията. Олаф трябва да информира управит... надзорния съвет и за случаите, в които съответните власти не са се задействали. Там, където разследванията не могат да приключат в рамките на 12 месеца, надзорния съвет трябва да бъде информиран от Олаф за причините за това и тази информация трябва да се предоставя на всеки 6 месеца. Що се отнася до работните процедури, търсим решение за улесняване на гладкостта на работата в ОЛАФ и за подобряване на прозрачността по начин, подходящ на потребностите на ОЛАФ. За тази цел генералният директор трябва да може в писмен вид да делегира някои задачи в провеждането на разследванията. Той продължава да е отговорен за поставянето начало на разследванията и за провеждането на тези разследвания като цяло. Също времено той трябва да може да взема решения за начало и край на разследване там, където установи, че това е необходимо. Комисията предлага тези въпроси да се засегнат в процедурния правилник на ОЛАФ, а не в регламента. Подробностите на процедурите за разследване на ОЛАФ трябва да бъдат включени и в процедурния правилник, който трябва да се приема от генералния директор. Този процедурен правилник ще се приеме след консултация с надзорния съвет, с, с защитника, а, с надзорника по защита на данните. И за да се осигури независимост, комисията предлага генералният директор да бъде назначен за мандат от 7 години, като се уточняват и подробностите за неговите заместници. По-рано отговорихме и за въпроса за подхода де минимис при откриването на разследванията. В тази връзка трябва да се разбере дали вътрешните мерки дават възможност за подходящи последващи действия. На вътрешно ниво, вместо случая да се изпраща на компетентните съдебни органи. Когато се прилага обаче тази политика de minimis, Олаф трябва да прилага ясни правила. Именно това се предлага и от съвета в неговите заключения. Олаф също така трябва да информира и надзорния комитет там, където е решил да не информира да не сезира съдебната власт. В тази връзка има и разпоредби по отношение на отчетността на ОЛАФ. Целта е да се постигне баланс между независимостта на Олаф и неговата отчетност. За да може Олаф да е независим, освен назначаването на генералния директор за един невъзобновим мандат, по е, същия начин и надзорния съвет трябва да направи така, че Олаф да действа напълно независимо. За тази цел комисията предлага специална процедура за подновяване на мандата и на заместниците на генералния директор, която може да влезе в сила от декември 2011 година. Що се отнесе до структурирания диалог между институциите и е, следователите на ОЛАФ, е, предлага се по-малко формален подход е, чрез, консул... чрез процедура на консултация, в която могат да се обсъдят множество процедури. Целта е да се намери добър... добро равновесие между диалог е, за борбата с измамите и е, формалния елемент на този диалог. За тази цел е добре да има периодични разговори между парламента, съвета и комисията с участието на, на ОЛАФ и с участието на надзорния съвет. По този начин могат да се обменят мнения между всички заинтересовани страни и така да се подобри ефективността на ОЛАФ. Това по никакъв начин не трябва да засяга провеждането на разследванията. Един от много важните въпроси, обсъдени в законодателната процедура, е свързан с процедурните гаранции на разследваните лица. Комисията отделя особено внимание на правата на тези лица – трябва да има ясни процедурни гаранции и те трябва да са по-прозрачни. Те трябва да се прилагат към всички разследвания, провеждани от Олаф, и вътрешните, и външните. Тези гаранции би трябвало да зачитат основните права, както са разписани в хартата за основните права на Европейския съюз. И за вътрешните, и за външните разследвания процедурни се предлагат процедурни правила в това предложение. А именно, всяко подлежащо на разследване лице трябва да може да представи своята позиция, трябва да може да получи в обобщен вид предмета на разследването, да има право да коментира да има право да получи помощ от когато избере по време на интервюто или разпита и да може да използва който, и, който иска език на Европейския съюз. Всичко това е свързано с процеса на самоопределение. Смятам, че всички тези въпроси трябва да бъдат включени в ам, процедурния правилник, който се определя и от генералния директор. Те трябва да въжат и в административните по своя характер разследвания. Едно от правата тук е правото на административен преглед или контрол – Всяко едно лице, подлежащо на разследване, трябва да има право да поиска независимо мнение във връзка с зачитането на процедурните му права. Всичко това без да се засяга правото на правен контрол, осъществяван от съда в Люксембург. Вместо да има съветник по прегледа, комисията предлага да има специална процедура за преглед, установена от генералния директор в рамките на ОЛАФ. Подробностите се определят от генералния директор в процедурния правилник. Във връзка с задачите на надзорния комитет трябва да се избягват допълнителни формални структури, за да може да се гарантира ефективно и независимо третиране на отделните жалби. Всички засегнати от процедурата на преглед трябва да действат възможно в пълна независимост. Генералният директор се отчита пред институциите за това какви мерки се вземат за процедурата на преглед. Уважаеми дами и господа депутати, опитах се накратко да представя основните теми в нашия дебат и се надявам, че предложението, което сме подали пред вас – успява да обхване всички елементи и съображения, повдигнати по-рано от парламента и съвета, за да може Олаф да стане още по-ефективен за бъдеще. Както виждате, това е изменено предложение за изменение отразява до голяма степен предложените от парламента и съвета подобрения. Надявам се, че ще мога да разчитам на вашата подкрепа през следващите седмици и за това изменено предложение. До края на 2011 година се надявам законодателният процес по този въпрос да приключи. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на госпожа Гресли. Благодаря, господин председател, и благодаря на комисаря, на господин комисаря и искаме да поздравим с добре дошъл новия генерален директор, да го поздравим с новия пост и да му пожелаем успех. Благодаря, господин комисар, за работния документ. нейни две години и половина този документ, който ни изискваме отдавна, отчита измененията до много по-голяма степен, отколкото първоначалното предложение. Вие казахте, че очаквате диалог. Всъщност не сте прав. Не става дума за диалог, а става въпрос за съвместно вземане на решение. И се надявам, че няма да има недоразумение по този въпрос. Любезно беше да го кажете, но мисля, че би било важно за нас да работи много бързо по този въпрос. Е, ви, е, на вас ви отне две години и половина, сега давате още 9 месеца. Аз мисля, че това е неуместно и мисля, че трябва да изработим един работен документ, преведен на всички езици, който да оцени предложението на комисията и разглежда внесените изменения. През октомври и ноември 2008 година направихме предложение и аз бих искала да ги сравним с предложеното сега. Целта беше да се създаде по-добро сътрудничество и по-добър обмен на информация между ОЛАВ, европейските институции, Европол, Евроюст, големите фактори, всичко това в резултат на измененията, проистичащи от Лисабонския договор. Необходимо е също така да се улесни сътрудничеството между ОЛАФ и държавите членки и а, разследванията на ОЛАФ в държавите членки да бъдат по- продуктивни и ефективни. Също така трябваше да се изясни ролята на а, генералният директор също така е, да се защитят по-добре основните права на лицата, подлежащи на различни процедури. Така че трябва да разгледаме всички тези елементи в взаимната им обвързаност. Парламента иска да проведе задълбочени консултации заедно с държавите е, членки в законодателната сфера, където имаме общ диалог за сферите, в които се наблюдават измами. И координацията между институциите и ОЛАФ също е важна преди да се вземат административни мерки. Бихме искали да гарантираме да има незабавна информация, която да се предоставя от ОЛАФ, ако има институции, които са обект на разследване. И накрая искаме да постигнем административни споразумения с Европол и Евроюст, за да се облегчи обмена на информацията по отношение на трети страни. Бихме желали да сключим споразумение за сътрудничество, ако ще се провеждат разследвания за измами. господин комисар е също така а, отрази и някои изменения. Ние гласувахме за по 120 изменения. Виждаме, че част от този пакет за сътрудничеството с институциите и някои от нашите изменения са взети предвид. Консултациите са заменени с прост обмен на информация, което освен това е формулирано много общо и не проистича от него а, онова, което всъщност е значението на, О, е, на ОЛАФ. Комисията е предприела един рестриктивен, ограничен подход. Те не са толкова амбициозни, а, колкото измененията, предложени от парламента, които бяха подкрепени от всички политически групи. Измененията, които частично са взети предвид, са нещо, което следва да подчертаем, тъй като предвид новите компетентности по закон, по Лисабонския договор трябва да дефинират и новата функция на Олаф. По въпроса за Олаф и държавите членки, позицията на парламента беше държавите членки да представят доклад за напредъка. Ние бихме искали да получим повече информация на европейско равнище относно това, което се случва на европейско равнище. Неодавна статистиката показва, че 93% от тези а, анкети не се проследява допълнително. Ние искаме да знаем какво ще се случи с разследванията на ОЛАВ. Също така е важно да имаме национални пунктове за контакт. Също така консултациите на европейско равнище следва да се провеждат редовно с съвета. По въпроса за националния пункт за контакт, Комисията е приела това предложение, но е отхвърлила а, консултациите. Така че ние трябва да се върнем на тези точки, защото съм убедена, че ако искаме да направим от Олаф една по-активна база за отношенията с държавите членки, трябва да се отчитат и тези точки. Третия пункт за целите на Олаф и ролята на генералния директор – Парламентът тогава, когато а, се стигне до процедурата за назначаване на генера, генерален директор и публикуването на вакантния пост, отчете правилата, които съществуват в Европейския съюз. Предложихме един график, 9 месеца за публикуване и 3 месеца за подбор на кандидата, т.е. общо 12 месеца. Ние бяхме предложили председателя да бъде с мандат 5 години за максимум 2 мандата. Казахме, че е важно този пост да бъде независим. Предложихме етичен кодекс, един правилник, наръчник – Казахме също така, че следва да има възможност за пряка намеса пред Европейския съд, що се отнася до процедурата за назначаване на генерален директор на ОЛАФ. Комисията не се е впускала в подробности. Казва се само, че трябва да има консултации в графика, който се предлага 6 месеца за публикуване на а, вакантното място и три месеца след това казва се, е, говори се за 7 годишен мандат без право на подновяване. Генералния директор има много важна функция. Той е независим. Това, което е ново и което е добра идея е да има съместник. Аз приветствам това предложение. Що се отнася до собствените му компетенции, трябва да има един вътрешен орган, ние го наричаме съвет, който, с който трябва да се проведат консултации в началото и в края на процедурата. Ще се приеме един правилник, но етичният код някак си е изчезнал. Това ще, ще да предостави по-голяма правна сигурност и може би този въпрос трябва да се преразгледа. Възможността да се предприемат преки действия пред Съда на Европейските общности също не е разгледан. Така че ние сме частично удовлетворени от това но трябва да проведем по-нататъчни дискусии помежду си по другите точки, да видим как да работим по-нататък. Това, което е важно за нас е а, ролята на парламента при подбора на кандидатите. Това е нещо, на което ние наистина трябва да настоим. Четвърто, въпрос за процедурните правила и правилата на хората ангажирани в процедурните дебати. Съветника по надзора е изчезнал. Вместо това Парламентът е създал, е, създал една възможност да се дадат правомощия на лице вътре в ОЛАВ. Комисията е предложила е, подобна система. Може би трябва да се разгледа това, защото ролята на това лице не е напълно ясна и следва да бъде допълнително пояснена. процедурните гаранции, които предлагаме ние, с оглед на правото да се отнесе лицето до магистратите не фигурира. Това трябва да се гарантира за да може лицето да има достъп до подобни гаранции. Това е идея. Идеята е, че може би това ще предотврати реферирането на определени дела в съда. Необходимо е да имаме също така процедура за уреждане на оплаквания и жалби вътре в ОЛАФ, но надзора е изчезна. Тук има едно споменаване на надзорния комитет. Да, това е важно. Ние сме съгласни. Смятаме, че преразглеждането на законността е нещо, което ни е необходимо, но как ще бъде структурирано това и как ще бъде облечено в законодателна форма, е нещо друго. Трябва да имаме нещо като процедура, за да сме сигурни, че ОЛАВ ще бъде защитена. Имаше и някои други важни неща, като например сътрудничеството с държавите членки – което също би трябвало да бъде отразено. Трябва да говорим с съвета. Аз ще изготвя един работен документ, който ще бъде а, преведен и ще видим кои точки са отчетени и кои не са. Председателя, благодаря. Ачирдас. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин комисар, скъпи колеги, трудно е Трудно е човек да говори след колегата Гресле. Тя каза всичко всъщност, което трябваше да бъде казано. Записахме си нейните идеи и ще ги отнесем и ние към комисията, както всъщност е и нейното намерение. Бе предвидено, значи, и всъщност така и правим, да обсъдим ролята на надзорния комитет, както и мястото на неговия директор, с цел да се отчита пред съответните компетентни органи, както и да довежда до тяхното знание най-важните за тях въпроси. Важно е всичко, разбира се, да бъде отразено в съответния отчетен доклад за дейността на ОЛАФ. Дали това ще бъде надзорен комитет или дали ще бъде в рамките на някаква схема за съдебен или друг вид контрол на дейността на ОЛАФ, това вече ще се уточни допълнително. И няма как да се уточни още сега, защото схемите са различни в различните държави членки структурите са организирани по различен начин, затова няма как да се търси е, паралелна организация, тя не съществува просто. Следователно нещата трябва да бъдат изнесени на наднационално, на супранационално равнище. Сега, има, и, разбира се, и положителни неща, предприяти от комисията. Воля, политическа воля на първо място за повече ефикасност от страна на ОЛАФ, както и е приемането на един постоянен, постъпателен подход на действие. Разбира се, реформата на ОЛАФ, нашата цел, нашата обща цел е тази реформа да бъде резултатна. И надяваме се, че това ще сложи край на всички проблеми, досегашни проблеми. Благодаря. Grazie, collega Яла Госпожа Яла Сендер. Благодаря, господин председателю. Извинявам се, че пристигнах с малко закъснение. Благодаря на господин комисария Шемета. Позволете да се върна към въпроса за гаранциите и правата на личностите и на институциите, обект на разследване от ОЛАФ. Виждам, че отново се връщаме към идеята всеки генерален директор да си има съответен наръчник на работа, правилник на действие. Не уточняваме обаче какво трябва да бъде съдържанието на този наръчник. Аз предлагам там да има нещо като етичен кодекс, да бъде ясно разписан такъв един етичен кодекс, за да бъде ясно какви са минималните гаранции, които са длъжни представителите на ОЛАФ да предоставят на, на институциите и лицата, които разследват. Предлагам да бъде нещо като списък норми. Следователно, всъщност аз пледирам не толкова за правилник, за наръчник, колкото за кодекс, морален кодекс на действие. Искам това да попитам всъщност комисаря. комисаря. Как бихме могли да, да поправим тази грешка, която сме допускали от край време. Сега, по въпроса за назначаването на генерален директор, и особено когато той трябва да бъде заместен, виждаме какви проблеми възникват. Затова искам да попитам господин комисаря, каква е ролята, която според него трябва да изпълнява в този смисъл Европейският парламент. В миналото в миналото нещата не бяха много цветущи, бяха по-скоро нестабилни, което всъщност поставяше въпросната личност, която щеше да бъде назначена на съответния пост. Още значи от самото начало тази личност бе подлагана на поредица неприятни преживявания и това е причината за въпроса ми. Как смятате вие още от самото начало да гарантирате стабилността на поста и равноправното участие на всички институции в неговото определене и дефиниране? Благодаря. Сега колегата Андреас. Е, е, Благодаря, господин председател. Господин комисар, в едно сравнение на, е, на организационните схеми от септември 2010 и март 2011 година показва, че е, звеното за нередности по структурните фондове е било съкратено. Е, трима души по-малко работят там. Е, какво означава това? Защо се прави това при положение, че е, това е една от областите, в които нередностите са най-високи? През 2006 година комисията публикува последното си предложение за реформа на ОЛАФ. Парламента прие резолюция с около 100 изменения. Може ли комисията да покаже кои от тези изменения са били прияти, кои отхвърлени и защо? Новият член 9, алинея 7 от регламента дава възможност крайния резултат да не дава възможност крайния резултат от разследването да бъде оповестен на първоначалния жалбоподател. Необходимо ли е това? Благодаря. Господин Стаес. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря за уводните му думи. Съгласен съм с казаното от госпожа Гресле през 2007 и 2008 година. Ние тук в Европейски парламент работихме много сериозно по първото предложение в една работна група, в която бяха участници, членове на различни политически групи и предложихме много и много важни изменения при първото четене. Разглеждам информацията в медиите от 21 ноември 2008 година и изглежда, че е, има някои пропуски. Това са все въпроси, които може би е добре да обсъдим и трябва да се подадат някои изменения. Ето, например, едно от важните неща, което искахме, е, беше гаранцията за защита за източниците на журналистите, за лицата, подаващи информация на журналистите. Искахме и по-добра защита за лицата, подаващи сигнали и за нередности. Нито едно от тези две неща не се вижда в новото предложение, въпреки че за нас тези изменения бяха много важни. Имаше и други изменения, например, за обществения достъп до информация и как може да действа в тази връзка генералния директор на ОЛАФ. Така че има някои пропуски. Рано е все още да се даде пълна оценка на текста. Той а, ни е на разположение от съвсем скоро, но, както бе казано а, от госпожа Андреасен, много добре би било да ни представите една таблица с нашите изменения и това, кои от тях са прияти и кои не, и защо защото би било полезно да чуем причините. Това са неща, които си струва да се обсъдят. И както госпожа Гресле каза, това е процедура по съвместно взимане на решение. Така че и ние в парламента ще поемем своята роля по отношение на съвета. Можете да разчитате на нас за това. Но в крайна сметка много се радвам, че отново сме е, в действие по тази тема и че предстоят изменения. Господин Либерацки. Много благодаря. Много благодаря на господин комисаря за презентацията. Бих искал да подкрепя позицията на колегата Стаес по последната точка. Припомнете си какво се случи с измененията, предложени от парламента на времето, така че искам да попитам до каква степен са изпълнени. Господин комисар, много съм вдъхновен, ако позволите, от вашето предложение, както и от 7 годишния мандат. Искам да ви попитам в този смисъл, тъй като до сега сте ни правил две предложения за два петгодишни периода. Защо сега всъщност избирате 7 годишен период? Седемте години всъщност малко ме изненадват. Ако може да ми дадете малко повече обяснения. По въпроса сега за надзорния орган. Как предвиждате да оперира той? Смятате ли да следвате препоръките на парламента или да се разграничите от тях и в каква степен? Благодаря. Госпожа Греслер има думата. Извинявам се, отново трябва да взема думата. Първо, нека да подчертая във втория въпрос за източниците на журналистите и второ изменение 40. Достъпът на ОЛАФ до бази данни на комисията – такъв достъп е, не е гарантиран и преди няколко седмици всъщност е, отново бе отказан достъп на Олаф до тази информация. Не можем да приемем това. Също така новия документ твърди е, по отношение на генералния директор, че той може да назначава служители независимо от обичайните канали. Ако генералният директор може да прави това, ако това действително е залегнало в законодателството и ако съдът е, е отсъдил по този начин, тогава той има право да, на, да назначава и уволнява хора вътрешно. Мисля, че това е грешка. Искам да разбера защо се прави това. А също така по изменение 48-49 с сближаването. Когато казахме, че искаме сближаване между външните и вътрешните разследвания по отношение на правата на разследваните лица, това е също един въпрос, който вие не сте е, разгледали. Що се отнася до... И тук можем да попитаме дали служителите на Европейския съюз са някакъв различен вид служители, които имат повече права от е, другите. Господин Оджи. Трябва да също така да се стремим към целта нула измами. Благодаря, господин председател, че ни представихте това. В дефиницията на термините е, трябва да разглеждаме е, понятията институция, орган, е, и други. Това трябва да бъде много добре дефинирано в член 2. Дали а, е, а, е, Сметната палата също така е включена в, в тези дефиниции. Аз също така смятам, че в обмена на информация също така термините не са а, е, точни. Имаме а, е, е, термини Олаф може да информира или еди кой се може да информира Олаф. Ако искаме наистина да се борим с, с измамите, е, не трябва да имаме такива неточни термини. Термини трябва да бъдат изключително точни, които задължават всяко лице, което има достъп в публичната сфера, незабавно да информира и да подава информацията в двете посоки. Аз говоря за Европейската Европейската сметна палата, националните сметни палати и всякаквите институции, всякакви институции, които се борят срещу измамите, всякакви аудитори, които биха могли да имат информация, която да бъде полезна в борбата срещу измамата. Изключително е важно да се прецизира об... реципрочния обмен на информация, за да може Олаф да оцени тази информация и да си свърши работата. Благодаря, господин комисар, имате думата. Много ви благодаря за коментарите и въпросите. Вярно е, че процесът е а, доста дълъг. Аз бих желал да ви напомня, че започнах да работя като комисар с отговорности за ОЛАФ от февруари 2010 година. Тогава аз представих един документ, един доклад, както беше поискано от комисията, също така един доклад със съответните изменения, както беше поискано от комисията. И мисля, че е много важно да се поддържа добър дух на сътрудничество, защото смятам, че ние имаме обща цел, именно да подобрим ефективността на ОЛАВ и да премахнем всякакви съществуващи пречки – в регулаторната среда, в която ще работи Олаф. По време на изказванията бяха повдигнати редица въпроси. Може би няма да съм в състояние да отговоря на всички повдигнати въпроси. Вероятно, ще се впуснем в дискусия по-нататък. Напълно съм съгласен с госпожа Греслер, че става дума за процедура на съвместно вземане на решение и ние напълно зачитаме процедурата на съвместно вземане на решение, но при изготвянето на окончателното решение ние би трябвало да поддържаме добър диалог в нашето сътрудничество. И така, по някои от основните пунктове, които бяха повдигнати, и по-специално относно междуинституционалните споразумения с различни институции. Ние се опитахме да предоставим ясно посочване на споразуменията с Европол и Евроюст в текста. Ола всъщност вече има сключено споразумение за сътрудничество с Евроюст и не виждам конкретни проблеми в това отношение във връзка с това сътрудничество. По отношение на въпросите, свързани с някои форми на структурен диалог между институциите. Ние обсъждахме това от различни аспекти. Така както аз разбирам нещата, ние сме предложили един доста добър компромис, който ще даде възможност да се поддържа отчетността на Олаф пред основните европейски органи, като Европейския парламент и Европейския съвет. Същевременно обаче е, ще се установят доста гъвкави процедури. Естествено, не всичко е идеално. Ние ще разгледаме начините за по-нататъчно подобряване. Аз мисля, че е важно обаче тази структура да бъде предложена и Олаф да провежда редовно обмен на становища по политиката за борбата срещу измамите, както и по плановете за бъдещата им работа. Изключително важно е да се поддържа една ясна стена между дебата по политиката, обсъждането на мерките срещу измамите и политиката на разследването с цел Олаф да бъде изцяло независима институция. Нещо друго, което е свързано с взаимоотношенията с държавите членки, ние предлагаме да се създадат контактни пунктове в държавите членки. Това според мен ще облегчи взаимодействието на ОЛАФ с властите в държавите членки, защото е вярно, че в някои държави членки структурите са толкова сложни, че в някои случаи е много трудно да се намери институция, а, с, ко, а, която да има контакти това не означава, че следва да се създават нови институции, а държавите членки ще бъдат а, а, пос, а, поканени да представят институция, която да а, контактува с Олаф и да му предоставя всичко необходимо за неговата разследваща функция. По отношение на а, съдебния последващ надзор на разследванията на ОЛАФ, ние сме представили в документа изискванията държавите членки да представят информация на ОЛАФ за съдебния последващ надзор и ние решихме да не предлагаме това да се прави на редовни интервали, да бъде правено по заявка на ОЛАВ, също така, за да може да се поддържа една гъвкавост в системата, а не да има едно е, тежко административно бреме на плещите на държавите членки. И мисля, че е важно да има много ясни разпоредби в регламента в смисъл, че тогава, когато Олаф изисква информация, цялата необходима информация да бъде предоставена на Олаф, за да може да се оцени постигнатия напредък на равнище държави членки. И така, във връзка с въпроса за назначаването на генерален директор на ОЛАВ, ние сме включили а, една процедура, а, последната процедура за назначаването на генерален директор беше много гладка и безпроблемна, която а, показва добрите отношения между парламента и комисията. Ние се опитваме да засилим разпоредбите в законодателството. Аз мисля, че комисията трябва да проведе необходимите консултации с парламента и с съвета когато прави предложения за назначаването на нов генерален директор, което означава, че позициите на парламента и на съвета следва да бъдат зачитани при вземането на окончателното решение. Разбира се, така беше направено и при назначаването на Джовани Геслер като генерален директор на ОЛАФ. Обаче трябва да отчетем също така, че ОЛАФ е звено в Европейската комисия. Естествено, последната дума във връзка с назначаването на генерален директор на ОЛАФ следва да принадлежи на комисията, естествено, с пълно зачитане на позицията както на парламента, така и на съвета. И статута на Олаф като вътрешна служба на комисията също така ограничава възможностите, например, за възможността директ, генералният директор на ОЛАФ да се явява пред съда на европейските общности, като се има предвид, че ОЛАФ в общи линии е една вътрешна структура на комисията. И а, а, сега по въпросите свързани с оперативния наръчник или правилник – ние вече имаме един оперативен правилник на ОЛАФ. Той е публикуван на вебсайта на ОЛАФ и той е достъпен за всички, той е напълно прозрачен по отношение на всички процедурни правила, които се прилагат тук в е, измененото законодателство, естествено това ще бъде отразено надлежно в измененията на процедурния правилник, който също ще бъде напълно прозрачен е напълно достъпен за парламентаристи и за гражданите на Европа. Следователно, мисля, че самият правилник ще а, говори, ще урежда защитата на съответните лица и правилата за разследващите всичко това следва да се има предвид. И така, по отношение на въпроса за сравнението на а, това, което е взето предвид и това, което не е взето предвид. Изготвени са тези таблици. Не виждам никакъв проблем да споделя тази информация с, с евродепутатите, за да може също така те да имат възможност да видят аргументите, а, доводите защо е дадена разпоредба не е изцяло включена. Това, което каза колегата Стас във връзка с защитата на журналистите, тази защита се предвижда в други законодателни актове и нашите юристи казаха, че няма нужда а, от а, конкретно споменаване на защитата на журналистите в законодател, в регламента за ОЛАФ, тъй като това е уредено другате в друг законодателен акт. Други неща, които бяха повдигнати, а, също са обект на тези сравнителни таблици. Трябва да отчетем също така, че ние сме изготвили предложението на базата на един документ, с който обмисляхме проблемите, който беше представен на парламента като доклад с заключения на съвета и изменените предложения, но трябва да отчитат становището както на парламента, така и на съвета. Понякога тези становища не са напълно сходими, така че ролята на комисията беше да предложи компромис, който се счита за уместен. И по отношение на на мандата за генералния директор, идеята е много проста. Всъщност, подновяем мандат дава възможност за допълнителни гаранции с оглед на независимостта на генералния директор на ОЛАВ, защото в края на своя мандат той няма да се опитва да, удовлетворя, да удовлетворява потребностите на лица, които отговарят за неговото назначаване, тъй като той много добре ще знае, че в края на мандата му се прекратяват неговите функции. Естествено, има различни системи в Европа, свързани с назначаването на независими органи, независими генерални директори, но от нашия опит в световен мащаб на нас ни се струва, че това предложение отговаря най-много на условията за гарантиране на независимост на генералния директор. И така, имаше и съвсем конкретни въпроси от господин Сандерсен относно броя на персонала в звеното за структурния фонд, така че искам да помоля може би Джовани да отговори на този въпрос, тъй като въпросът за, за персонала наистина е изцяло в сферите на отговорностите на генералния директор на ОЛАФ. Аз като комисар не му се меся в тази дейност и искам да помоля Джовани да отговори на този въпрос. Може би той има да каже нещо и по другите повдигнати въпроси. Би било добре, ако той го направи. Благодаря много. И аз бих желал да приветствам назначаването на господин Кесер и да му дам думата. Да, ще говоря на италиански. По молба на госпожа Андерсен, искам да дам следната информация. Не е намален броя на разследващия персонал, откакто аз съм встъпил в дейност поне не само, че не са намалели, а и са се увеличили, тъй като добавихме още един разследващ за сметка на един от сътрудниците на генералния директор. Това са моите данни. Освен това искам да ви подчертая и следния факт. В рамките на ОЛАФ започна вече една така наречена вътрешна ревизионна процедура или вътрешен преглед, който цели да преконтролира всички наши вътрешни норми и правилници с целта да бъдат опростени и процедурите, както и самия разследващ процес да протичат по-ефикасно и по-бързо, като ресурсите всъщност биват по-ефикасно използвани. Така ще имаме възможност да концентрираме по-голямата част от нашия ресурс върху самата разследваща дейност. Самата разследваща дейност, която е сърцевината на нашата задача. От една страна нашата мисия е борба с измамите, а от друга страна е тяхната превенция. Това влиза в дефиницията на нашата служба. През следващите месеци сме си поставили за цел именно това да преработим регламента на вътрешн... правилника за вътрешна уредба на нашата организация. И така бих могъл всъщност да използвам това, че вече съм взел думата и да ви направя още няколко пояснения. Пояснения за новият правилник, който изработваме. Първата реформа всъщност е, бе проведена доста отдавна и вече назряваше нужда за втора такава, ако не за друго, то поне за да се приспособим към новото положение, към новата юриспруденция. Олаф, Организацията за Европейската служба за борба с измамите, участва в междуведомствени разговори, даже всъщност ги оглавява. И затова си позволяваме да предложим обмен на добри практики, като разкажем за нашият опит. Аз самият като генерален директор всъщност се присъединих към тази дейност доста късно. И искам да благодаря на господин комисаря, защото всъщност след като стана ясно, че аз ще взема поста на генерален директор, той прекъсна процедурата за известно време, за да имам възможност да се запозная с всичко съществуващо до момента, за да мога по-добре да участвам. Това ми даде възможност аз самия да изляза с една кратка програма от 12 точки и тези 12 точки в крайна сметка бяха приети, всъщност не всички 12, а 11 те бяха включени в крайния текст, който днес ви предлагаме. Естествено, този текст съвсем не е окончателен. Е, Е... Точките, които ви предлагаме, както ви казах, не са окончателни. Някои от тях са много подробни, влизат в прекалена дълбочина, поне по мой вкус но нека да не отричаме изобщо нуждата от правилник. Такава нужда определено съществува. Важното обаче е да видим дали тези правила са съгласувани ни с други, да не са взаимоизключващи се. Понякога се изисква от нас повече бързина, повече ефикасност, а пък от друга страна от друга страна, се изисква от нас по-подробно представяне на целият доказателствен материал. Едно подробно представяне на доказателствен материал изисква време. Правилата за вътрешно действие, според мен, ще ни консолидират. И като генерален директор на ОЛАФ искам да ви засвидетелствам нашето желание на ОЛАФ и на мен самия вашето, нашето, разпол... нашето желание да се сътрудничим с вас. Благодаря ви. Благодаря много. Благодаря на генералния директор на Олаф за това, че присъства тук по време на обсъждането на тази точка от дневния ред. А нека сега да преминем към следващата точка от дневния ред размяна на мнения Госпожа Яла Сендър, само иска да добави нещо. Дали господин Кеслер ще идва при нас на изслушване със същата регулярност, както ще идват други представители на Европейски агенции? Да, потвърждаваме го председателя. Благодаря ви. Buonasera Presidente, benvenuto a questa commissione. Добър ден! Добър ден на всички! Продължава председателя. Добре дошли на нашата размяна на мнения. Тук е и господин Игобилда, който е бивш участник, бивш служител на Европейската сметна палата. Той даде изявление пред холандската преса на 15 януари. След това дойде на посещение в нашата комисия по бюджетен контрол при затворени врата и за разлика от тогавашното заседание, искам да ви обявя официално, че днешното ни заседание е публично и бива предавано по интернет. Господин Калдейра в този смисъл заяви, че не възнамерява да прави изявления, може би в заключение ще направи обобщения, а директно да започне с отговори на въпросите. Заповядайте за въпроси. Първият оратор господин Стаес. Благодаря, господин председател. Господин Калдейра, радвам се, че сте тук, за да обсъдим интервюто дадено от господин Енгвирда през декември и което през януари бе публикувано в един холандски вестник. Вчера обсъдихме този въпрос с самия господин Гвирда, а искам сега да ви задам на вас следния въпрос. Когато за първи път прочетохте това интервю, най-вероятно преведен вариант – а, какво си помислихте? Разпознахте ли в това интервю своята институция или сметнахте, че това са някакви приказки, напълно не свързани с действителността? След това, ам, господин Енгвирда няколко дена, след като бе публикуван това интервю, за, написа писмо до Фолкскрант, вестника публикувал интервюто, в което а, уточнява някои от своите коментари. Защо е реагирал толкова бързо, господин Ненгвирда? Спонтанна ли е била неговата реакция? В крайна сметка, първоначалното интервю изглежда е публикувано с одобрението на господина Гвида и все пак 5-6 е, дена след като е било публикувано това интервю, той се почувства длъжен да изпрати опровержение по няколко въпроса. И така, защо господин Енгвир да направи това? Поради натиск отвън, поради натиск от, от страна на бившите си колеги. Вие самият оказали сте натиск върху него като председател на Сметната палата – Има ли начин господин Енгвирда да бъде убеден да оттегли някой от своите коментари или поне да ги разясни, защото може да се окаже, че той е поставен в доста сложна етична позиция, след като толкова дълго време е бил член на Сметната палата. И, ако е възможно, той да реагира поради външен натиск, как точно казвам този натиск, как, вие реаги... как реагирахте вие на това интервю, срещнахте ли се с господин Енгвирда след публикуването на интервюто? Това са конкретните въпроси, които бих искал да ви задам. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите, господин Стас. Когато започнах работата си в Сметната палата през 2000-та година, институцията изглеждаше по съвсем различен начин от начина по който е описал господин Енгверда. И смятам, че е, така стоят нещата през последните години. И господин Енгвирда сам по себе си казва, че е, Сметната палата доста е напреднала през последните 35 години, откакто съществува. Това е вярно, защото днес нашата институция е една призната професионална про... а, е, е, институция за одит, която работи в международен план. И миналия декември работихме с членовете на вашата комисия – и е, нашия доклад по скала от 1 до 4, оценен от членовете на, на вашата комисия, получи оценка 3. Е, това означава много добра оценка. Много се радвам, че представителите на вашата институция оценяват нашата институция като изключително професионална. И смятам, че всички членове на нашата институция са допринесли към това. Ако се върнем 35 години назад, е, Европейския съюз е, тогава изглеждаше съвсем различно. Само 6 държави членки имаше, сега те са 27. Бюджетът на Европейския съюз по никакъв начин не беше сравним с това, с което разполагаме днес. И парламентът се разви. Всеки път, когато парламентът получи нови правомощия и Сметната палата получава нови правомощия. Така че трябва да се има предвид всичко това. И е, интервюто, дадено от господин Енгвирда, по-скоро разказва неговите спомени за една институция, която се е развивала през годините, която е, е консолидирала своята позиция като институция в рамките на Европейския съюз и която има ясна посока на развитие. И смятам, че на този етап критичният въпрос е да гледаме към бъдещето, да говорим за сегашните трудности в Европейския съюз и да уточним кои са най-важните въпроси, по които трябва да работим. И трябва да кажа, че Сметната палата е напреднала и благодарение на приноса на господин Енгвирда. Имаше вътрешни реформи от, е, през последните пет години и а, е, сме постигнали почти всички препоръки на партньорската е, проверка, така че много се радвам, а, че вашата комисия тази сутрин а, прие становище по този въпрос и че разглежда партньорската проверка, която има за цел да установи дали институцията работи професионално и обективно. Що се отнася до натиск върху господин Енгвирда, разбира се, че не е имало такъв натиск. Господин Енгвирда трябва да поема пълна отговорност за направените него изявления. Вчера, предполагам, сте го питали дали е, му е оказван натиск. Аз, разбира се, обсъдих с него тази е, статия и заявих, че не съм съгласна с начина по който описва е, работата на Сметната палата, но също време на господин Енгвирда е поел пълна отговорност е, и за това интервю, и за всички изявления, които е правил след това за различни вестници, не само за Folkeskrant, но и за European Voice и е, други медии. И всички тези изявления бяха по инициатива на господин Енгвирда. Не знам дали господин Енгвирда е говорил с вас е, за това вчера, но той също така се обърна пряко към служителите на Сметната палата с обяснение какво точно е имал предвид и какво точно не е имал предвид. Никой не го е молил да го направи. Той го направи, защото сметна, че е необходимо да направи това разяснение пред своите колеги. Госпожа Яла Сентер. Благодаря, господин председателю. Добър ден и на вас, господин Калдейра. Благодаря ви за това, че сте сред нас. Наистина получихме достатъчни обяснения за случилото се с господин Енгвирда още вчера. Разбрахме как са изтръгнати от него тези изявления и стана ясно, че вие не сте оказвал никакъв натиск върху него. С други думи, нещата са ясни, няма съмнения. Благодаря ви още веднъж за вашето участие днес на нашето заседание, защото днес сутринта отново подчертахме нуждата подчертахме нуждата да се отървем, ако е възможно в бъдеще от някои неприятни проблеми, които се случват в такава голяма институция като нашата институция, където понякога стресът диктува нормите на поведение и натиска, който всички усещаме върху себе си, тъй като сме натоварени с високи, висока мисия. Надявам се, че на пленарно заседание ще успеем да ратифицираме още веднъж начинът на работа между парламента, представляван от нашата комисия по бюджетен контрол и сметната палата от друга страна. Радвам се, че периодът, който господин Енгвир да обяви като най-ползотворен в работата на Сметната палата, всъщност съвпада с вашето председателство. Радвам се, че го Радвам се, че го чух изразено точно по този начин. Радвам се за вас. Радвам се, че и за в бъдеще ще имаме възможност да продължим да работим толкова ползотворно, колкото и до момента. Разбира се, това зависи от ратификацията на пленарна зала, но аз смятам, че ще я получим. Благодаря ви. Много ви благодаря, госпожо Аяла, за вашите окоръжителни думи. Уверявам ви, че ще продължим да си сътрудничим решително при това с парламента. Е, Отново искам да ви уверя, както направих преди месец, когато представих своята програма, нашата програма пред комисията, че е, нашето отношение с вашата комисия е много специално. И 35 години изграждаме това отношение. Борим се за позицията на Европейската сметна палата и за сътрудничеството с парламента. И това е ясно и в ролята, която играе парламентът. Защото трябва всички да се отчитат и да могат да подобряват управлението на финансите на Европейския съюз, да има прозрачност, отчетност, да се определят основните области, в които може да се подобри финансовото управление на Европейския съюз. Всичко това е, посокът, е, е в посоката, в която искаме да се движим. Смятам, че новият Лисабонски договор ни дава добри възможности да работим заедно. Вече имаме нови механизми за отчетност за Европейската комисия. Има и реформи на бюджета, които текат в момента. Ще видим какви са техните резултати, но при всички положения те ще се отразят и на работата, и на вашата комисия, и на Сметната палата. Ще трябва да си извлечем полките и да видим как най-добре да работим заедно защото трябва да използваме максимално възможностите, предоставени от финансовия регламент. Вие вчера обсъдихте финансовия регламент, ако не се лъжа във вашата комисия. И целта е, е да се определи новата многогодишна финансова е, рамка е, за периода след 2013 година и през нея средствата на Европейския съюз да се използват възможно най-ефективно. Имаме и нови надзорни органи за финансовите пазари, за ценните книжа. Затова има много нови финансови инструменти, които трябва те първа да аудитираме и трябва да установим как най-добре да провеждаме този аудит. Също но ни трябва и прозрачност за всички граждани, по всички инструменти и междуправителствените инструменти и останалите инструменти, обсъждани в настоящата ситуация в Европейския съюз, инструменти за борба, например, с економическата криза. Ясни са е, постоянните механизми, но трябва да се провери какви е, са най-добрите варианти за механизмите за отчетност. Това са основните задачи, с които ще се занимаваме и смятам, че и Сметната палата, и Европейския парламент трябва да положат усилия да работят заедно, за да може прозрачността, отчетността и по-доброто финансово управление на средствата на Европейския съюз да бъдат действително една обща цел. Колегата Хаци Маркакис има дума. Благодаря, господин председател, и благодаря, господин Калдера, за това, че дойдохте тук при нас. Господин Енгвир да обясни вчера, че нещата са били раздути от медията, неща, които са се случили преди много години, които междувременно са променени и че става дума за сензационна журналистика. Е, мина, е, вчера беше зададен въпрос, е, който искам да повторя. Дали Сметната палата е упражнила натиск върху господин Енгвирда да коригира изявлението си. Е, аз е, и той отговори много ясно. Това е, интервю не е било преднамерено, но въпреки това то е една добра възможност да насочим вниманието върху реформата в сметната палата. Това е, е обект на бъдещ дебат, е, който беше изтеглен малко напред и всъщност му се придаде по-голяма публичност, което може би даже е добре. Надявам се, че вие сте готов за този диалог. Надявам се, че сте готов да действате проактивно, че нямате намерение да замитате нещата под килима. Искам да запитам дали хора, които а, са като Мартин Енквирда, дали бихте ги включили в този нов процес. Причината, поради която задавам този въпрос е, че малко хора са били толкова успешни, колкото него в сметната палата и декларациите от националните администрации са негова идея. И в сегашния доклад ние даваме много висока е, оценка на тази практика. Той е един от много успешните членове на Сметната палата и неговите познания са много полезни. Искам да ви запитам дали бихте били готови да се възползвате от неговите умения и опит в този процес. Благодаря за любезните коментари. Това е въпрос, който обсъждаме в Сметната палата, а именно кой е най-добрият начин да извлечем полза от предишни членове. Не само господин Ангвир, да много предишни наши служители имат обширен опит и могат наистина много да допринесат не само за това, което вие казахте за реформата, на палатата, но и за други неща. Ние наистина можем много да се възползваме от техния опит, Мисляме това, напълно сме отворени към разглеждане на тази възможност в краткосрочен план. Сметната палата е институция, нейните членове се назначават на базата на много ясна и много стриктна процедура. Те следват да спазват условията на договора, качествата им са на лице, което предоставя съвети по документ, по законодателство ще обсъдя, не съм обсъдил този въпрос с колегите, може би някой от тях ще мисля, че не трябва да кажа, но аз съм много ангажиран да приключа а, мандата си като председател и да се възползвам от възможността да се обединят бивши служители на палатата, които да допринесат за работата на сметната палата една от сферите, в които това може да стане, е, са научните изследвания. Знаете, че, коми... че палатата а, обяви а, едно, един конкурс за научни изследвания в сферата на одита и мисля, че предишните членове на Сметната палата наистина могат да се включат в тази а, първа стъпка на структуриран принос към институцията, с която всички се гордеем. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Калдейра, че е сред нас и че говори така открито и откровено. Първо бях изключително изненадан, когато прочетох преди няколко седмици до интервюто на господин Енквир да той имаше други сходни интервюта, кои, с които журналистите не бяха злоупотребили. Аз не бях шокиран а, от съдържанието на интервюто, защото той говори за миналото. Имам обаче два въпроса. Единия се отнася за възможен натиск от страна на Европейската комисия. Какъв е вашият опит? А, от натиск от страна на Европейската комисия. Естествено, те могат да предоставят информация, когато вие изготвяте доклад, но докъде се простира този натиск. Другия ми въпрос се отнася до членовете на Сметната палата, които биха искали да бъдат преназначени за втори или трети мандат, защото държавите членки, от които те идват, играят роля в тяхното назначение. И може ли член на палатата, който зависи от държавата си за преназначаването си, да бъде по-малко критичен към собствената си държава с оглед повторното си назначаване? Бихте ли коментирали този въпрос? Благодаря за въпроса ви. Аз мисля, че е важно да се разбере как аудитиращи и аудитирания работят заедно и какви са техните отношения. Мисля, че ако погледнем а, на палатата като професионална институция, която ръководи професионално процеса на одита и като процедура на вземане на решение, тя е предназначена да гарантира а, безпристрастност и обективност, вие можете да разберете, че не е уместно да се говори изобщо за натиск от страна на Европейската комисия. Първо, а, Сметната палата решава какво ще се аудитира. Тя планира своята работа според собствените си стандарти, определя целите на аудита. Всичко това е в съответствие с международните стандарти. Ние разчитаме много на това, трябва да си свършим работата и на място, да докладваме на комисията, на държавите членки, на а, трети държави, които може да са бенефициери от фондовете на Европейския съюз. Цялата информация се събира. И констатациите биват оценявани, те следва да бъдат потвърдени и подлежат на една процедура от страна на Европейската комисия, ако тя е обект на одита. Това може да бъде на, нашия жаргон, това е противоречивата процедура. След това аудитирания субект отговаря на одита и а, има поясняване, а, потвърждаване на констатациите, може да има различни становища, но Сметната палата единствено определя какво се съдържа в доклада ти. Палатата е съставена от различни членове, най-малко пет. Гарантиране на колегиалния принцип означава, че тогава, когато се вземе вече решението, то е задължително на всички. И това също така пояснява, че намеси, интерференция, ако даден член, който предстои да а, му изтече мандат, а, се държи по различен начин поради този факт, имайки предвид факта, че те действат в колегиум, в това не може да повлияе на окончателния доклад, който се приема от Сметната палата. Опитът показва, че нашите членове а, и, и аз самия съм минал през този опит на а, приключване на един мандат и начало на други. Първото нещо, което направих тогава, когато съветът информира моята държава членка, че ми стича мандата, аз отидох при съответния ресорен министр и казах, господин министр, моя мандат изтича, аз с удоволствие обаче бих работил още един мандат, но решението е ваше. И мисля, че колегите ми действат по същия начин. Така че не смятам, че факта, че съществува тази процедура за преназначаване, зависи от държавите членки, но това не подрива обективността или независимостта на сметната палата. Мисля, че това е ясно. Съществуващите процедури гарантират ние да имаме една ясна рамка за приемането на нашите доклади с много гаранции, които да правят невъзможно а, членовете от дадена държава членка да се подават или да предават а, подобен натиск. В допълнение към всичко казано, ние имаме много ясни процедури за гарантиране на окончателния доклад, който следва да бъде подписан от директор, който отговаря със съответната камера. Всички аудитори допринасят явно в един процес, който преминава през няколко етапа на контрол върху качеството, така че всъщност не е възможно според сегашната ни практика и сегашните ни стандарти да се установи случай, както споменатия. Така че ние наистина сме изцяло а, застраховани от натиск, от където и да било и от, по отношение на когото и да било. И ако искаме наистина да имаме доверие в а, палатата, това трябва да бъде много ясно. Ако мандата на членовете на палатата следва да бъдат по-дълги, за да се избегне възможността от тяхното подновяване, от което да проистича, че няма заплаха за намеса, това може би е една дискусия дискусия, която може да се води на базата на преразглеждане на съществуващото положение, но това се отнася за всяко преназначаване, не само в Сметната палата, в други институции ситуацията е сходна и може би и там се провеждат и дебати дали мандатите да бъдат по-дълги, по-къси, дали да са подновяеми или не. И определено могат да се обменят различни становища, но аз мисля, че независимо от сегашното състояние на договора, наистина е изцяло а, използвам думата, а, има имунитет а, срещу всякакви опити за а, упражняване на натиск, които може да си представите. Председателя, благодаря господин председател. Ако няма други въпроси, господин Стас всъщност, един допълнителен въпрос – във връзка с това, което каза господин Гебранти и вие реагирахте. Вие казахте, че работите в колегиум и не е възможно да се упражнява натиск. Но на едно място в интервюто си господин Енгвирда е казал, че комисаря тогава господин Калас наистина се е намесил в сметната, работата на сметната палата. Може би това беше казано за да може да упражни влияние върху методите, които а, се използват в а, палатата. Отричате ли, че е имало натиск а, от комисаря Калас върху вас или върху колегиума на комисията? Благодаря. Ако правилно си спомням, Присъствах на едно заседание на тази комисия в Страсбург и тогава се обсъждаше годишния доклад за, на съда, а, извинете, на Сметната палата за тази конкретна година. И ако си спомняте казаното от господин Калас в този случай, мога само да кажа, натискът беше оказан пред обществеността. Така че ако това е натиск, това е най-прозрачният начин да се оказва натиск. Други ситуации. Е, е, мисля, че точно за, за това е, става дума, нали? А, други подобни ситуации не са ми известни. И тук ставаше дума за начина по който Сметната палата се занимава с един конкретен елемент. Много се радвам, че днес Европейската комисия е намерила, е достигнала до верния начин да се е, справя с необходимостите от възстановяване на средства и корекции. Така че е, и това е въпрос в областта на, на сближаването. Ако тогава е имало е, натиск, е, той е бил казан пред вас. Мисля, че е отбелязан значителен напредък и всички е, доклади по освобождаването на отговорност, е, които се обсъждат и е, този доклад, който се обсъжда и днес, го доказват. И ако господин Енгвир да има предвид това, то този а, случай бе публично достояние. Случи се във вашата комисия преди 6 години. Благодаря, господин председател. А сега, ако искате, можете да направите заключителните си коментари. Господин Дасилва Калдейра, благодаря ви много за това, че ми отделихте време днес. И искам да кажа отново, че за пореден път имах възможност да подчертая, че независимостта на Европейската сметна палата – е била укрепвана постепенно и значително през последните 35 години. Е, е, нашата институция е независима, работим. Е, решенията се вземат в колегиум. Нещо, което означава, че всички членове на Сметната палата могат да обсъждат всеки един доклад от Сметната палата, но след като се приеме доклада, той ам, се поема като отговорност от всички членове на Сметната палата, като независимостта и безпристрастността се гарантира от всички членове. През 2008 година оценката в тази връзка беше изключително положителна. Бе стигнато до заключение, че Сметната палата използва подходяща схема за одит, която спазва международните стандарти и най-добри практики, че работим обективно, че нашите доклади се основават на подходящи и достатъчни доказателства и че има доверие в нашите доклади от страна на всички заинтересовани страни. Това е потвърдено и от членовете на тази комисия, и от останалите заинтересовани страни в съвета. Сметната палата е професионална институция за одит, която активно допринася и за развитието на одита в обществения сектор, чрез участието си в международни организации като Интосай и Евросай. Така помагаме за развитието на международните стандарти за одит. Работим и с ръководителите на върховните институции за одит на държавите членки и разработваме новаторски хармонизирани подходи за аудитирането на европейските средства. На този етап работим с... ръководим партньорската проверка на Сметната палата на Норвегия. Така че работим и с тях. И си, целият ни натрупан опит пред... през годините е допринасял за сегашния облик на Сметната палата. Сметната палата значително е променила облика на одита в Европейския съюз и е готова активно да работи и по-нататък по всички предизвикателства, с които може да се сблъска. Целта е да се направи възможно най-голямо въздействието и да се подобри ефективността на нашите доклади, да се подобри вземането на решения и да се натрупа ефективност. Господин председател, ефективната работа с всички заинтересовани страни, с Европейски парламент и с вашата комисия най-вече са от решаващо значение за бъдещия ни под... за, за нашето бъдеще. Имаме специални отношения с Европейския парламент благодарение на договорите. И в Лисабонския договор това отношение също е закрепено. Сметната палата очаква да продължи да си сътрудничи добре с Европейския парламент по общите задачи, да се справим с финанс... да подобрим финансовото управление и прозрачността за полза на европейските граждани. Председателят. Благодаря ви много, господин Дасилва Калдейра. Благодаря и приятна вечер. A questo punto uh, passiamo all'ultimo punto dell'ordine del giorno. И така, минаваме към последната точка, точка от дневния ред преди заседанието на координаторите – а именно освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел 3, комисия. Докладчик е господин Йорго Шатимаркакис. Е, благодаря, господин председател. Бих желал да благодаря първо на колегите, които внесоха повече от 304 изменения за доклада за освобождаване от отговорност. Е, бих желала да коментирам в първия етап измененията относно исковете по отношение на комисията, които имаме. Искам да се възползвам от възможността да благодаря на комисията за второто писмо, което ни беше изпратено на докладчика аз прех, прехвърлих това писмо с елементи на кол... важни елементи на колегите. Въпреки това трябва да кажа, че има едно и половина, две неща, които трябва да получат отговор съвсем накратко в разговор с комисията. Започвам с е, исковете, които са от точка А до Ф. Е, точка А за националната декларация. Първо бихме желали да благодарим на комисията за това, че те дадоха насоки във връзка с декларациите. Измененията, които бяха внесени от колегите, отчасти е, са предназначени да е, отслабят позицията на докладчика, други да я засилят. Именно затова, като докладчик, бих помолил колегите да приемат един, е, една средна процедура в, при гласуването. Това беше първоначалното предложение. На този етап трябва да кажа, че е много трудно да се изготвят компромисни изменения поради естеството на самите изменения. Понякога не е а, възможно те да бъдат обединени. Във връзка с тази точка мога да кажа, че не би трябвало да обесърчаваме комисията, като отговаряме на нейните въпроси с отслабване на първоначалния текст. Именно за това в това отношение аз не бих излязла с нови предложения. По точка Б което е свързано с подписа на отговорни член на комисията към годишния доклад. Моят отговор е, че трябва да се действа незабавно. Всички комисари следва да е, обменят информация между генералните директори, които подписват е, докладите и комисарите всъщност подписват. Всъщност това беше подписано от генералния секретар, секретар на комисията госпожа Дей, не само от нея, така че основните елементи може би не са само подписа на отговорния член на комисията, но по-скоро един дух на сътрудничество. Това трябва да се изпълни, но това съм съгласен с някои изменения на колегите, особено с изменения 261 и 263 до 266. Повечето от тези изменения бяха внесени от господин Иван и от господин Бълдер и аз съм съгласен да преформулирам първоначалния текст, така че той да отговори по-добре на онова, което комисията вече отговори, при това много добре. Искам да благодаря също така и на господин Иван и на колегите за това. Третото е точка С. Това е за автоматичното прекъсване, автоматично преустановяване. Тук също трябва да благодаря на комисията за това, че предостави информация за прекъсванията и преустановяванията до този етап. Във второто писмо, което беше изпратено, се съдържа информация за предишни години, не само за 2010 и е очевидно и съвсем логично, че информацията е за 2010 и 2011 година предимно, защото се използва инструмента за автоматично прекъсване в, и в момента. Бих желала обаче да преработя текста, в който се говори за автоматично прекъсване и да се замести този текст с систематично преустановяване, защото това отговаря много повече на случващото се, защото комисията не само разкрива информация относно държавите членки, и относно прекъснати проекти, но дава и насоки, информация за това, кога ще се случи това преустановяване в системата. Именно за това използвах и одобрих формулата, която беше подобрена, изменена от е, колегата Иван. Това са изменение 269-270 по отношение на изменение 268 е, отново от господин Иван. Искам да предложа устно изменение, за да може то да се приспособи малко повече към общия, общата конструкция, да се замести автоматично от системно. Това ще бъде направено чрез устно изменение. На този етап искам също така да благодаря на комисията за предоставената информация. Все още очакваме известна информация от, преди, от предишни а, години, но тя ни е обещана. Следващата точка е Г или Д латинско подобряване на корективните механизми – тук нямаме информация на този етап, защото Доколкото разбирам, това е най-тежката задача за комисията, тъй като а, се налага връщане в предишни години, не е лесно да се намери информация, но ни беше обещано да получим информация в, в средата или до края на април. Тоест, преди гласуването ни тук в комисията, следователно искам да приветствам господин Фелнер и да му кажа, че неговото изменение относно годината, до която се връщаме при оповестяването на информацията за корективните механизми не би трябвало да бъде 2004-2000-та. Това е едно устно изменение. Мисля, че комисията може да направи това. Комисията се съгласи с 2000-та година по време на предишните ни преговори. Именно за това искам да благодаря на господин Фелнер за неговото изменение. По точка F латинско, която се отнася за въвеждането на нова логика на разходите и подобряване на качеството на разходите, тук имаме изменение на господин Фелнер да се заличи цялата точка и съответно цялото искане аз бих ви призовал обаче да не заличавате всичко. Защо? Защото комисията вече предоставила много ценна информация по този въпрос, особено комисията направи много ясни и много конкретни предложения за упростяване. Аз не бих обесърчавал комисията да продължава да прави това. Именно за това не следвам тази логика, господин Фелнер. Но въпреки всичко ви благодаря за предложението. Може би ви било възможно да прочетете новата информация за упростяването, която е много конкретна, както за праговете, които биха могли да бъдат снижени, така и за нови по-прости правила в процедурите за държавни поръчки. Мисля, че това може би ще ви убеди да си изтеглите изменението. Сега позволете ми да кажа нещо за останалите изменения. Може би да започна с измененията, които се отнасят за регламента във връзка на състава. Не само госпожа Грес после направи предложения относно персонала. Това е свързано с изразходване на средства, така че освобождаването от отговорност, което е свързано с разходите, е свързано и с това определено. Именно за това приветствам някои от измененията, които бяха внесени. Ние сме ги взели предвид. А въпреки това, е, е, съответният комитет по конкретните точки е комисията по а, е, гражданските права и свободи. Някои от измененията можем да приемем, други следва да бъдат перифразирани. И мисля, че е изключително важно да се вземе предвид изменение 165 на госпожа Гресле, което е за една всеобща модернизация. Тя предложила един много добър текст, който ние ще вземем предвид. След това искам да ви информирам за едно възможно компромисно изменение, тъй като много депутати внесоха изменение относно прозрачността. Тук също предлагаме едно изменение, което има, го имате. Е, зелените внесоха нещо подобно, ЕНП, и а, консерваторите и реформистите. И мисля, че трябва да се каже нещо по въпроса за прозрачността. Не би трябвало да отхвърляме онова, което каза съда на, и направи съда на европейските общности. Там те определиха нашето искане за оповестяване на всички получатели. Ние не можем, естествено, да а, отминем онова, което каза съда, но трябва да се придържаме към нашите изисквания за прозрачност, писмената форма на изменението следва да бъде на един от езиците на Европейския съюз. Аз мисля, че това беше е, едно изменение на госпожа Мак Овей. Много е трудно, например, господин Оди или господин Стас или господин Де Магис да, да го разберат. Следователно, това трябва да се представи в един от работните езици на Европейския съюз. Позволете ми да мина към следващата точка, която е оценка на въздействието. Имаме много добри предложения по това. Беше внесено и а, едно изменение за, а, с искане за а, независима оценка на въздействието. Това са изменения 12 и 13 с а, приканване на компетентни органи за а, изпълнимост стойността на трансфера на фондовете като основание за оценката на въздействието. Ние знаем, че тези оценки се изпълняват от комисията, понякога те са обект на съмнение, следователно трябва наистина да разгледаме е, идеята за една независима е, фундация. Изменение 159, мисля, че това е на господин Белдер. Е, не е в съзвучие, следователно не можем да го приемем. И накрая, позволете ми да ви кажа няколко думи за а, отлагането или м, даването на освобождаването. Виждам измененията ви и вашия докладчик е внесъл и двете изменения, защото това трябва да се гледа в а, светлината на исканията, които са включени и отчасти по тях сме получили отговори от комисията. На този етап и след второто писмо с информация от комисията, мога да кажа, че по усет смятам, че трябва да разрешим освобождаването от отговорност. Въпреки това обаче има няколко все още нерешени въпроси, по единия от които комисията много ясно е посочила, че става дума за а, това, а, че информация за прилагането на Лисабонския договор член 318, това е съвсем ясно. Още нещо, което може да се изпълни, това се отнася за индекс на вътрешния индекс всичко това е включено в една таблица, която все още не е попълнена. Това се вижда в писмото до комисията, но тя ще бъде попълнена с числа поне за 2010 година. Доколкото разбирам, комисията за тази текуща процедура за освобождаване от отговорност. Комисията ще вземе това предвид. Тези показатели ще бъдат попълнени и това е едно много голямо постижение. То показва една прозрачност, показва, че ние сме на правилния път и а, по въпроса за разходите, може би положението не е чак толкова добро и това ме кара да поизчака малко за тази информация, но по усет смятам, че вече сме постигнали много, именно за това бих а, а, препоръчал в списъка за гласуване да разрешим освобождаването от отговорност. Госпожа Гресле. Много благодаря. Да, наистина следва да освободим от отговорност финансовото действие на комисията, но бих искала да обърна внимание върху устава на европейските служители. Нашата комисия никога не е работила по въпроса за разходите по персонала по личния състав. Тук много се лобира. Тук в тази сфера имам предвид. И аз лично съм си навлякла омразата на поне 55 000 души. Но ако нещата трябва да се правят, ще трябва да ги правим. И когато казвам 55 000 души или 50 000, тук не са включени договорните агенти. Ето за това смятам, че измененията са необходими, въпреки че са неприятни. Така нареченото плаващо или гъвкаво, променливо работно време, флекси тайм. И тук се лобира, поне по моя информация, но това не е причина да отхвърлим изменението. Важно е упражняващите бюджетен контрол да имат тази възможност. И тук ни се представя златна възможност за реформа на устава на европейския служител. Сега му е времето да действаме. Всичко трябва да бъде добре огледано от всички страни, от всички възможни агли. И бих искала всъщност, преди да започнем работа, ясно да се каже кое колко струва. Преди да се произнеса аз за или против нещо, искам да знам каква му е цената. Ето това е смисълът всъщност на тези изменения. При последното освобождаване от отговорност обяснихме и обсъдихме механизма за годишното повишаване на заплатите. Изразихме мнение по този механизъм, по тази схема. С други думи, изменението има резон. И ако не бъде прието, аз много бих се разочаровала. Няма как просто да спрем движението напред. Това, което трябва да направим, е да сме възможно в най-много в крак с тях. Благодаря. Uh, nice... Благодаря много. Благодаря за всички хубави коментари. А, харесва ми това, което казвате. Не ми, харес... не ми харесва изменението ви, но ви благодаря за това, че го представяте. Еми, нека и аз да ви благодаря, че, ви... че ми благодарите, нищо, че не харесвате моето изменение. Сега, по същество – Имахте един коментар по моето изменение 272, където аз исках да се заличи една част от текста. Честно казано, когато чета този текст, не че толкова не съм съгласен с това да има нова логика при разходите и е, това да се прилага в целия Европейски съюз. Но за да може тази формулировка да има тежест в рамките на този текст трябва да бъде направена по-конкретна. Защото сега може да засяга всичко. И се питам, добре, как може да се направи нещо толкова неясно или всеобхватно? Как може да се постигне? Да се гарантира отчетност за разходите. Е, нали? Това е, е целият процес, който обсъждаме. А, <coughs> така че, може би, не е лоша идеята за този текст, но трябва да се конкретизира формулировката. А, това беше основният ми коментар тук. Иначе направих грешка, донесох измененията с е, номерата, е, с които аз разполагам в своя вариант, но ще уточня за какво става дума. Първо, по отношение на подписването, кой подписва националните дърга... декларации и въобще кой подписва е, различните документи. Защото вие имате една формулировка се подписват от мани... министъра. Аз бих предпочел да се каже подписват се за предпочитание от министъра, защото е много лесно е, да се откаже е, издаването на даден документ поради това, че не е на лице е, съответният министър. Така че тези национални декларации, честно казано, по-добре е да се правят дори да не е на разположение съответния министр. И въобще, нека да не предоставяме извинения. Но ако формулировката е да се подписва за предпочитане от съответния министр, тогава съм съгласен. Госпожа Гресле и господин Хаци Маркакис споменаха и регламента за служителите. Съгласен съм с много от нещата, които пишете в доклада, но има една област, по която напълно не съм съгласен, а именно вашия текст, който вие предложихте за служителите и гледната точка, която излагате по отношение на служителите. Изглежда, в някои държави членки не е достатъчно привлекателна позицията на европейския служител и затова не може да се наемат хора от тези страни. Но, например, в Швеция повечето хора си мислят, че съвсем не е лошо човек да е европейски служител. Е, ако в Швеция се смята, че а, това е една добра, добре платена работа, тогава защо кои са страните, в които това не е така. И е, не може да се каже, че хората в институциите работят при неизгодни условия. Така че, когато виждам коментари като това трябва да се направи нещо, не можем да привлечем възможно най-добрите служители, аз мисля, че тази формулировка трябва да се промени. Сега имате и коментар по пътната карта. Искахте пътна карта за националните декларации и искахте комисията ясно да покаже как ще постигне резултати по националните декларации. Това е доста деликатна и сложна тема, защото в крайна сметка не комисията постига резултати по националните декларации. Също време, но комисията трябва да направи нещо и може би за това е добре да се направи по-конкретна формулировка. Говори се за това къде и как а, а, се подават тези национални декларации, обаче да има а, конкретни срокове, а, това е един вариант. Комисията да гарантира това, че всички държави членки е, подават държ... да подадат декларации до определена дата. Е, как може комисията да гарантира това? Това е работа, която трябва да се извърши от държавите членки. И така, комисията има своята роля тук. Може би а, може да се създаде някаква пътна карта, но в крайна сметка по отношение на националните декларации работата е в ръцете на държавите членки и от тях зависи дали се изпълняват сроковете. И по отношение на преустановяването на плащанията. Това е най-хубавата част от е, доклада. Е, въпросът е да се докаже, че това не е политизиран процес и държавите членки, които спазват, които не спазват правилата, трябва да могат да очакват санкции. Трябва да има някакъв вид автоматизъм при санкциите. Това е добре, но може би от друга страна съм реагирал прекалено ентусиазирана, защото изглежда, че вие е, слагате твърде много автоматизъм в системата. Нито едно решение да не се вземе на правленско равнище. Просто някакъв алгоритъм, някакъв компютър автоматично да взема решенията. Е, в крайна сметка, по някой път е, трябва да може да се вземат решения. Може би не на политическо равнище, но трябва да има някакви правила, е, по които да се анализират решенията, когато се предлагат още. И да, може да има някаква автоматичност, но все пак с надзор на управленско равнище. Така че имам такива изменения в тази връзка. И накрая още едно нещо, нещо, което ме изненада, за което не бях мисля преди да прочета този доклад. Този въпрос за Счетоводителите, които подписват е, документите по регионалните фондове, <coughs> служителите, отговарящи за плащанията, подписват документи, е, което гарантират, че те са верни, а се оказва, че а, е, те не знаят достатъчно добре правилата и, и подписват а, неща, които всъщност са грешни. Добре, хубаво е да има, както предлагате, обучение за счетоводителите, но моята майка е счетоводител и трябва да ви кажа, че тя самата, в крайна сметка, е длъжна да познава правилата на счетоводството. И а, това е нейно задължение и ако подпише нещо, което не е по правилата, тогава трябва да понесе своята отговорност. Не знам точно как, но а, моето изменение предлага да се направи е, нещо по този въпрос, да се реши този въпрос по някакъв начин. А, не е, е, е нормално да се твърди, че трябва да се обучават служители, които принципно като а, част от задълженията си имат да познават правилата. И накрая по триалога с комисията, председателя на комисията, председателя на парламента и председателят на съвета трябва да седнат и да обсъждат нещата. Отлично, обаче всъщност в договора не се казва, че това трябва да се върши от председателите на тези три институции. Поправете ме ако греша, но казва се, всъщност институциите трябва да обсъждат тези неща заедно. А начинът по който вие формулирате текста показва, твърди, че трябва да се срещат именно председателите. И ако не, значи се вършат нещата грешно. Не, по-скоро трябва а, занимаващите се с конкретната област да се срещнат. А, не можем да твърдим, че конкретни определени лица трябва да са там, ако не ще а, се заведе дело в съда. В крайна сметка не това се казва договора. Това са моите съвсем кратки коментари по огромното количество изменения. Колегата Иван. Е, Din fericire, eu nu am prea multe de explicat pentru... Много благодаря. Аз нямам кой знае какво да добавя защото връзката ми с докладчика по време на подготовката бе много гладка и постоянна. Благодаря му за работата и за възможността да работим заедно. Беше много приятно да се координира човек с него. Сега връзката с комисията също искам да окачествя като много задоволителна. Винаги се опитваме да е, извлечем максимум информация. Не винаги успяваме, но напреднахме. Напреднахме именно в работата по този доклад. И сега една последна бележка, по която всъщност също напредваме а именно, че националната декларация следва да носи подпис на някое правно обвързано лице, като министър, например. Защото каква е стойността юридическата стойност на една такава декларация, тя е всъщност право пропорционална на тежестта на подписа, която носи. Ако не е високопоставено лицето, то в такъв случай декларацията не би имала същата тежест и информацията, която се съдържа в тази декларация, не би била на съответното равнище. И това всъщност би донесло една допълнителна стойност на декларацията и нейното съдържание. И тук смятам да спра. Съгласен съм с докладчика, с неговия подход, с изработените изменения. Благодаря. до Сега колегата. Да, благодаря, господин председател. И аз благодаря на господин Шаци Маркакис за това, че умя да обхване всички позиции. Ще видим какво ще излезе при гласуването, разбира се. Инге е права, не знам обаче кои са тези страховити и свирепи лобисти, които я дебнат, но и аз смятам, че ние тук се занимаваме просто с правомощия, които се смесват и с полето на действие на други комисии. Другите комисии не са свирепи и кръвожадни зверове, просто и те работят по същия въпрос. ще изчакаме крайното предложение на докладчика за окончателни изменения, но още от сега мога да кажа, че препоръките на госпожа Гресле относно по посока увеличаване на броя седмична заетост, аз бих казала, че следва да опитваме обратното. Благодарение на прогреса има друг вид дейности, които могат да заемат времето на човек от не само работата. Такава една дейност е туризма, забавлението, които много облагодетелстват страни като моята и като страната на госпожа Гресле. Така че не бива да прекаляваме с притискането само и само да се работи. Сега, относно това доколко е привлекателна работата на един европейски чиновник като такъв в една държава и в друга. Това също е спорен въпрос, защото живота в Брюксел не е кой знае колко привлекателно нещо. По изменение 177 съм чула много слухове и определено не обичам да работя на основание на слухове, но какво казват, какво гласят тези слухове, че има много млади, нови и млади чиновници, които постъпиха след разширението и някои от тях се предполага, че са сътрудничали или доносничали с специалните служби на бившите диктаторски режими. Аз съм против това да им се изисква специална декларация за това. Всички знаем как е, падна Берлинската стена, как се развиха след това събитията, какво направихме ние самите, така че не смятам, че трябва да някой, който току-що се отървал от една диктатура, да му се дове до... припомнят мрачни спомени и да му се изисква обещание и писмена клетвена декларация, че не е сътрудничал с специалните служби. Това е моето мнение. Това е моето мнение. Сега колко му коства това на европейските служби си е друг въпрос. Едни такива изменения, които звучат на разчистване на сметки, със сигурност не ми е по вкуса и не смятам, че трябва да се присъединим към него. Благодаря. Грес. Госпожа Грес. Благодаря, госпожа Гресле. И с толкова винаги говориш, толкова бързо, преводачите се задъхват след тебе. Исках само да кажа, че изменение 173, където се предлага един механизъм за скрининг и е, а, е, да имаме е, бивши, е, да имаме бъдещи служители на Европейския съюз, включително и дипломати. Идеята е да минат през един скрининг и поне да дадат е, декларация, че те не са били членове на тайните служби. Има Имаше едно проучване в България от декември 2010 година. Външния министр попита своите служители, своите дипломати, колко са били е, е, членове на, на тайните служби и от 600-192 се оказаха тайни агенти. Подобни неща съществуват е, и в е, източна Германия. От е, мащаба е сходен. Именно оттам идват тези неща. Аз не искам да проявяваме дискриминация по отношение на никого. Не, това е идеята. единствената причина, поради която беше направено това проучване, беше поради това, че самите държави членки реагираха. И аз мисля, че трябва да намерим някакво решение а, по въпроса за а, службата за външна дейност. А, ние трябва да имаме а, хора, които да постъпят там. А, колегата Калфин. Благодаря, господин председател. Искам да реагирам на числа, които бяха казани от госпожа Гресле. Да, наистина имаше такъв случай в България. Аз, тъй като искам да ви отговоря на вас, на, моля да ми, извиня, да ми извините и, и слушайте, имаме закон за оповестяването на всички бивши служители в бившите комунистически тайни служби. Този доклад беше публикуван в края на миналата година за Министерството на външните работи и така се оказа наистина 190 души през последните 20 години са работили в външното министерство. Не от 600-те дипломата, които сега работят. Не, не една трета от тях са бивши служители на тайните служби. Това са хора, които през последните 20 години са работили във външното министерство, както и преди 90-та година са работили за тайните служби. Така че числата всъщност са много различни в сравнение с това, което вие казахте. Господин Хаци Маркакис, това е дебата по изменение 173. Аз мисля, че можем да постигнем съгласие. По-важното обаче е това... Започвам с казаното от госпожа Гресле. Това е, е изменение 170, където вие си спомняте член 56 на, регламент, на, на правилника за служителите и а, е, за функциите. Ние можем да направим това. Нашата комисия може да прави каквото иска. Именно затова аз не съм изцяло против вашето изменение. Ще оставя това на свободно гласуване, тъй като аз наистина мога да проявя отвореност. Следващото изменение, което вие внасяте за стари разпоредби за отдалечено пътуване и така нататък. Но бих желал да, да проведем разделно гласуване е именно приспособяване на службите на Съюза към службите на държавите членки. Мисля, че тук не му е ясно. Първата част съм готов да приема, втората не. Следващото изменение отново се отнася за схемата за плащане на, младе, на, на, на, на по-младши служители. Това не е в сферата на нашата компетентност, не би го приел, но следващото изменение за бившите служители от тайните служби на тоталитарните режими би го приял. Картината е смесена. Не отхвърляме всичко, напротив, приемаме повечето неща, поне аз като докладчик бих предложил това. Сега, що се отнася до а, това, което каз, а, с, внес господин Фелнер, 55 изменения, за които наистина съм ви много благодарен, бих желал наистина да а, преразгледам това, което казахте в началото, което а, говорихте за заличаването на цялото искане, тъй като формулировката не е достатъчно ясна. Аз искам да ви помоля да погледнете писмото на господин Шемета до нас, което може би ще ви изненадва защото, макар че той изглежда мъгляво, всъщност отговорите са много ясни. Аз не очаквах такава яснота. Именно затова мисля, че не би трябвало да премахнем този текст. Може би заедно да оточним едно устно изменение, което да пояснява нашия текст. Отговорите са обаче блестящи. Вашето предложение е е, националните министерства да подписват е, е, да, да, да, декларации да бъдат подписвани за предпочитане от министрите. Напълно съм съгласен. По въпроса за пътната карта, вашето изменение би желало да отслаби текста има едно изменение на господин Белдър, в което се казва след две години трябва да имаме декларация, която да бъде подписана от министрите. Тоест има и други колеги, Именно за това бих се придържал към това, което беше предложено и подкрепено от господин Иван, а, а, за което му благодаря. По въпроса за автоматизма <clears throat> и робот, ския подход. Съм съгласен с вас. Отчел съм някои изменения на социалистите и демократите и ще се направят промени. За образованието на щитоводителите, там в първото писмо на комисията се съдържат ясни предложения за това как да се обучават щитоводителите, защото винаги има промени и това е единия проблем. Шведските счетоводители също следва да бъдат информирани по този въпрос. Но мога да ви кажа, че има някои държави членки, особено в Юго-Источна Европа, където мерките за обучение са а, много важни и изразявам се дипломатично, особено а, от една държава, която е съвсем в югоисток и вече 30 години е член на Европейския съюз и се нуждае от такова обучение. Харесва ми предложението в първото писмо на комисията относно това къде и как да се обучават тези хора, което явно не е било направено достатъчно. Правено но не в необходимата степен. Благодаря за поясненията ви за това кой ще а, бъде изпратен в Съда на Европейските общности. Отново ще разгледаме проблема, защото договора в съчетание с постоянните правила на парламента, там се съдържа текста, ясно предвижда, че в ситуации, при които има институционални проблеми, ние обсъждахме вчера това, когато засегнахме въпроса за освобождаването от отговорност на съвета, всъщност тримата председатели, които установяват някакво споразумение. т.е. отново трябва да преразгледаме това и да направим съответните индикации в списъка на гласуването. Благодаря на госпожа Ясенда, на всичките колеги за коментарите. Благодаря на всички. Списъците, които ще бъдат обсъдени в заседанието на докладчиците в Сянка в четвъртък, 9 часа сутринта, на последното заседание, се надявам, че ще постигнем а, съгласие. Председателя благодаря на господин Хацима Какис. Сега публичната част на нашето заседание приключи и а, имаме заседание на координаторите, на останалите. Довиждане и приятна вечер.